който защитава такива ценности пред свои партньори, в случая пред Азербайджан. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Пет резолюции са подадени от либералите, от НП, от АЛДЕ, от СД и от ГОЕ. Гласуването ще се проведе в края на трите дебата. Сега преминаваме към втория. Положението на жените в Афганистан и Пакистан. Давам думата на авторите. Господин Танък е първи. Благодаря. Положението на жените в Афганистан и Пакистан е сериозно. Продължава за злопотребата с жени и нарушаване правата им. Много често те се толерират от властите там. Трябва по-специално да говоря за убийството на честа, както го наричат в Пакистан, където правителството трябва да предприеме мерки, за да спре да се случва това. Орязването на женски гениталии и всякакви други престъпления от този род също трябва да спрат. Пакистан е сред държавите, в които има най-висока смъртност при жените. Същото се отнася и за Афганистан. Шарията позволява също така и екзекуцията на бременни жени. Трябва да заклеймим тези практики, защото това върви срещу декларациите на ООН и на всички международни институции. Независимо от помощта, която даваме на Афганистан, жените и момичетата в Афганистан почти нямат достъп до начално образование поради култура една дискриминация, която е част от културата на тази страна. По никакъв начин не се набират жени, за да бъдат назначавани те на високи позиции в съда и на други а, такива места. Много е важно да се намери едно решение преди силите на НАТО и САП се оттеглят през 2014 година от Ирак. На заседанието в Бон получихме лъч надежда Разбира се, че има мерки, които се предприемат от правителството, но Европейската комисия трябва също да даде повече подкрепа на тези проекти, които защитават правата на жените в тези две държави. Благодаря, колега Танок. Сега давам думата на госпожа Герингер Дюденберг. Невероятно е, че през 21 век е, в някои страни все още жените не могат да участват в обществения и публичния живот. В Афганистан и Пакистан жените са е, из, извън активното общество. Те не могат да разгърнат своя потенциал, те биват преследвани. Е, те и тяхната дейност подлежи на дискриминация и то ежедневно. След след в Афганистан нещата мъничко се подобриха, но в Пакистан като че ли проблемите се задълбочават с, с цел е, запазване на някои зачитане на религиозни права и възгледи. А, в а, тези тези две страни е, жените трябва да се осигури защита на, жена, на жените, включително и на работното е, места. Ние не трябва само да се възмущаваме, но ние трябва също така да призоваваме тези страни да третират равноправно а, е, жените. Благодаря госпожа Гаринкенс, господин Ромева и Руеда. Аз съм също автор на резолюцията за Афганистан от 2001 година. Вярно е, че от тогава насам има известен напредък в отношение към жените. По повече жени имат достъп до образование, включително и до висше образование и има и жени членки на парламента. Въпреки това обаче е, обик... много често техните права са само на хартия и тяхното положение е, може би, най-лошо по-лошо, отколкото в други страни. Насилствени бракове, включително и на млади жени, а, престъпления на честа. както и об, об, обезобразяване на жени, кои, за които се смята, че по някакъв начин са на, нарушили е, религиозните закони. Това, това са неща, с които трябва да се бориме. За това ние призоваваме да се вземат всички мерки за защита на жените и на децата срещу всякакъв вид турмот. Жените трябва да имат достъп до всички програми. Що се отнася до, до Пакистан, положението също е трябва да бъ, е, е, буди загриженост. И е, сме свидетели на подобни действия, каквито има и в Афганистан. А, ние призоваваме да бъдат върнати в Конституцията разпоредбите, които бяха суспендирани и които призовават за равноправно третиране на жени и мъже. Господин Мърфи. Благодаря, господин председател. Повече от 10 години а, е, ние се тревожим и това е повод за да се влезе в война с е, неокупирания Афганистан. Положението на жените обаче е катастрофално. а, е, това е едно от те са, е, само 5% от жените отиват е, в средно образование, е, малко по-високо отколкото при талибаните, но според жените между 6 и 18% от браковете са насилствени и всички се оплакват от домашен побой. Това е едно от най-опасните места по света да си жена. И конкретен случай показва колко лошо се отнасят за жените. На 19 години тя беше изнасилена насилена и е, съответно е, влезе в затвора заради изневяра и вчера беше освободена, въпреки че трябваше до около 12 години да лежи в затвора. Е, половината от жените, в, в, които са затворени в Афганистан, е за морални престъпления. Но това не е повод за окупация. Трябва да бъдат отеглени войските. Активистите трябва да оказват подкрепа на организациите на жените. Е, е, благодаря, господин Мърфи, казва председателя. Е, сега една минута за господин Преда. В момента ние говорим за Афганистан и Пакистан и в двете страни се виждат обстоятелства, които могат да бъдат квалифицирани като положителни. Като, например, в Афганистан някои жени бяха назначени на отговорни постове Например, Геонас Партнер, е, която първоначално беше осъдна на лишаване от свобода, е, докато в Пакистан се предотвъртяват някои практики срещу жените. Тази година е, имаше промени, тази седмица имаше промени в закона, които са насърчаващи признаци. Но и в двете страни остават тревожни, още поводи за тревоги. Примерно в Афганистан и в Пакистан има домашно насилие. От друга страна, в Афганистан. Има убийство с камъни, това е едва ли не социална норма. В Пакистан жените са жертви на така наречени престъпления на честа, насилствени покръствания в исляма. Това е широко разпространена практика, която ние трябва да осъждаме. Благодаря. Минута и половина, госпожа Николаев. Această rezoluție, deși se adresează. Благодаря. Тази резолюция, макар че говори за две държави, в които положението е различно, що се отнася до положението на жените, показва и някои общи черти между тях. Първо, Ситуацията е драматична, що се отнася до защита правата на жените, насилието срещу жените, равноправието между половете и така нататък. Особено, когато говорим за Пакистан. Що се отнася до Афганистан, положението наистина се е променило, поне от правна гледна точка на скорошната конституция в Афганистан съвсем ясно говори за равни възможности. Закона от 2009 година за борба срещу насилието срещу жени се прилага. Смятам, че и представителството на жените последните години се подобри. Не трябва обаче да забравяме, че ще стане доста по-трудно, когато международните военни части се оттеглят от Афганистан, защото всичко това, което сме успели да постигнем, много бързо може да бъде изгубено. Затова си мисля, че Европейския съюз трябва да има по-ясни партньорски програми с тази страна, за да се поддържа същото ниво. Благодаря ви, колега Николай. Това бяха авторите на резолюцията. Сега от името на групите първ е господин Посел за една минута. И двете държави са много различни, макар че са съседки. Основните разлики е, са в самия Пакистан – Виждате, че там а, имаше жена на основен пост още преди Германия дори. Така че има огромни разлики между отделните класи в тази страна или пък посещаването на учебни заведения, ходенето на училище. Подходът в Афганистан за това бе и такъв провал – Идеята беше да спечелим всички тези хора а, с нашата намеса. И е, не можахме. Затова трябва да свикнем с идеята, че тези държави си имат свое собствено развитие, имаме нужда от търпение и да ги подкрепяме дълго. Не може човек да изпрати една армия или да натисне едно копче и цялото общество да се промени. Благодаря, колега Посъл. Колегата Сенесин. Благодаря, господин председател. Според Ройтерс, в Афганистан е страната, където най-много се нарушават правата на жените. пък в Пакистан се възприема като нормални престъпленията на честа и е, посегателствата над е, жените. Поне половината от жените в афганските е, затвори са там, излежават присъди по, по за това, че са извършили морални престъпления, за това, че са били отвлечени, е, из, изнасилени или просто са били жертви на психологически турмоз. Макар и положението малко да се е променило в Афганистан, за, за, законите, които са приети, като че ли е, възбуждат още по- е, насилствени действия и трябва да реагираме. Госпожа Оланд, една минута. Тя изглежда е не ето. Госпожа Вержия, една минута. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще се възмутим от положението в Афганистан и Пакистан и положението на жените. Казали сме го многократно, тези страни са шампионки по а, незачитане правата на жените, изнасилвания, престъпления. Колегите изброиха всички а, тези възмутителни действия, но мисля, че нашата намеса в Афганистан не, не допринесе за нищо за подобряване положението на жените. Ние трябва да упражняваме натиск на тези страни и не само а, юридически. Имаме споразумения с тези страни. Нека да ги използваме за благото на, на гражданите на тези страни, за, за напредък по пътя на демокрацията. Не, нека да, да се получиме от станалото в Магрева и да помогнем на тези страни и на тези народи. Благодаря, госпожо Вержа, господин Паска. Благодаря ви за дадената ми дума, господин председател. Господин комисар, положението на жените в ислямските страни е сложно и се осложнява допълнително от верските традиции, особено в отдалечените райони, е, които се управляват е, от е, военни религиозни образования. Там на практика все още съществуват средновековни традиции. Трябва да се съсредоточим върху е, населението и да се опитаме да го насочим към по-съвременен начин на живота. Трябва да учим жените как да се защитават срещу домашно насилие. Униженията са значителни и хуманитарната помощ, предназначена за жени и момичета, трябва да бъде съпровождана с постоянен натиск върху властите, за да се ограничава е, това отношение към жените. Държавните власти е, трябва да олицетворяват е, цивилизован начин на живот, и трябва да сложат край на тези е, е, е, отживелици. Сега господин Пашко, има минута и половина. Сега е, изчерпахме списъка на представителите на групите. Още трима души иска да се изкажат. Първо госпожа Корола. Господин председател, насилието срещу жените и обема на тези действия в Афганистан и Пакистан са просто неразбираеми. Не, има закон, който е съчетание между е, светски и е, религиозен закон. Е, това се дължи на приложението на шарията. При изневяра винаги вината се вменява на жената. Това е тълкуване от исляма срещу каквато и да било форма на хуманност в двете страни има някои жени, които е, играят активна роля в обществото, докато в селските райони има жени, които живеят при съвсем други условия. Е, примерно в градовете има дребни търговци. Положението на жените се е подобрило, но не знаем дали това е устойчива тенденция, защото в различните касти има различни правила – е, трябва да видим какво става с региони. Не можем да вярваме изцяло на статистиката. Благодаря, госпожо Корола. Госпожа Крето. Благодаря. Както споменаха колегите, има подобряване на положението в Афганистан. Аз съм възмутена обаче от това, че положението на жените в Афганистан е почти същото, каквото беше преди 10 години, когато подписахме споразумението за преходното правителство на Хармит Карсай. Детската смъртност и смъртността при раждане са ужасяващи. Има фундаменталистски съд, често се нападат жени или момичета, които се опитват да участват в обществения живот или ходят просто на училище броят на жените в публичната администрация и в парламента е малко по-голям, но а, жените са обект на трафик, на домашно насилие, принудителни бракове, липса на здравеопазване, както и дискриминация. Експлозията в събота в едно женско училище говори какво се случва, за това какво се случва в тази държава. Една държава, с която ние искаме да имаме партньорство. Една държава, където се нарушават правата на човека ежедневно. Те трябва да подобрят положението защита правата на човека в страната. Благодаря, госпожо Крето. Сега баронеса Тунен Хоненштайн. Началото на декември международната общност се видя с афганските власти Бон. Афганистан пое един ангажимент да защитава правата на човека, да ги опазва и да ги опише в Конституцията си, включая равенството между половете. Това би трябвало да бъде подкрепено от Европейския съюз. 2014 година ще се оттеглят военните части от Афганистан и тогава страната ще бъде независима, сама ще се управлява. Затова е наложително да се запази постигнатото. Мирният диалог, който тече сега между части от талибаните и правителството, не трябва да води до влушаване на правата на жените. Европейският съюз пък би трябвало да подкрепи страната в тези усилия. Благодаря. Благодаря, госпожа Турнен Холнштайн. Така, сега минаваме към процедурата Кетч Диас, господа, госпожа Гомеш. Не трябва да... Никога няма да забраваш жените, с които се срещнах през 2008 година в Афганистан. В афганските затвори има жени, които са просто са се опитали да се освободат от а, попечителството на семейството си. Знам, че все повече и повече има рискове. В момента се, се води диалог с талибаните, но ние трябва да изискаме правата на жените да бъдат включени, да бъдат част от а, обсъждането и от преговорите. В Пакистан. Да, има, има жени, които са на ръководни постове, но това не е достатъчно. Има закони, които са дискриминаторни, които закони, които защитават насилствените бракове, е, престъпленията за богохулство и така на така. Всичко това трябва да е, бъде разисквано в момент, в който се обсъжда споразумението между Пакистан и Европейския съюз. Следващия господин Тавареш. Господин председател, Афганистан и Пакистан са страни, където сме свидетели на най- много нарушения на, човеч... на човешките права. В последно време, като че ли нещата се влушават в Афганистан. Преди няколко години амер... американците откриха, че на практика нещата не могат да се решат по военен път. Е, опитваме се сега да е, се създаде едно преходно правителство, в което да участват и талибаните, но това не трябва да става в ущърп на правата на жените, които все още са обект и на търговия и са отвличани, изнасилвани. Трябва да следим отблизо развитието на съдбитията и да внимаваме много, когато подписваме споразумения с тези страни. Сега спонтанни изказвания. Господин председател, положението на жените в Афганистан и Пакистан е тревожно. А, а, преди години е, на конференцията в Питерсбърг международната общност започна да говори за, да говори за свободата, изнасилванията, насилствените бракове и побоя на жените като че ли са нещо обичайно за жените в Пакистан. Рядко полицията или съдебните власти се намесват. Жените са придобили някои основни права, но продължава да има дискриминация, особено при достъпа до образование и култура. Жените трябва да участват активно в изграждането на отворено и демократично общество. Афганистан не може да пренебрегне половината от своето население. Ови, е, положението в Пакистан е още по-лошо. Благодаря. Е, господин Репо има думата сега. А сега давам думата на комисар Алмуния. Благодаря. Първо за Афганистан по повод на конференцията в Бон на Европейския съюз и международната общност е, отново посочиха е, значението, които придават е, на придаването на свободи, на права на гражданите. Заедно с държавния секретар Хилари Клинтън, госпожа Штън се срещна с афганистански жени. Те са надежда за нас. Европейския съюз подкрепя процеса на помирение и това остава е, гаранция за разпространение на напредъка в Афганистан в областта на човешките права е, и правата на жените, особено от 2001 година насам. Положението на жените в Афганистан е, в такова общество все още остава несигурно. Европейски съюз говори е, директно с това, е, с правителството на Афганистан. И, но това не е достатъчно и е, ние е, правим обществено достояние на нашата позиция, като например в Афганистан тази година, но също така и заключение на съвета от юли тази година и отново през ноември. По-добър достъп до правосъдието на жени, които страдат от домашно насилие е много важен елемент от е, нашата подкрепа но всичко ще зависи от по-широка реформа на правораздавателните органи в Афганистан. Европейския съюз активно работи в този, е, е, в, в този сектор. И е, сега специално за Пакистан, насърчаването на правата на жените е приоритет за Европейския съюз и държавите членки, които работят с Пакистан, но напредъка зависи от действията на правителството на Пакистан. Европейския съюз и държавите членки могат да засилят влиянието си чрез диалог с властите, като подкрепя мерки за човешките права на жените е, и да настоява за достъпа до правосъдието. Безпокойствата ни е, за е, нарушенията на правата на жените в Пакистан включват преди всичко насилието. Европейския съюз неизменно използва политическия си диалог с Пакистан, за да повдига този въпрос. Като дългосрочната цел е да има ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за отмяна на всички форми на насилие срещу жените и Пакистан е подписал тази конвенция. Краткосрочно Европейски съюз ще подкрепя мерки за прилагане на закони в Пакистан, за да няма насилие срещу жените и в подкрепа на потерпевшите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Седем предложения за резолюции са получени от всички групи. С това дебатът се изчерпа. Гласуването ще бъде в края на следващия дебат.